Proszę Państwa, myślę, że powinniśmy zacząć. Jest 15 po. Мисля, че е време да започваме. 9 и четвърт. Академичният толеранс от 15 минути изтича. Колегата Декастро може да потвърди това. Така че, както казах, да, напо... да започваме. Добро утро на всички. И поздравления преди всичко за бързото представяне на първия вариант на доклада на господин Дорфман. Много е важно. Това вие тук е, давате добър пример. Е, както при регламента Омнибус, е, това е наистина едно така завидно темпо. И за да ускорим процедурата, ще помоля члените на комисията да изпратят въпроси, ако има такива, до секретарията. които са е, групирани по четири теми. Новите отношения между е, Европейския съюз, държавите членки, регионите и селските стопани. Националната стратегия във всяка държава членка и как ще изглежда модела на, на, е, за изпълнение, за прилагане. Много важен въпрос. Второ, един интелигентен и ефективен е, сектор за всички граждани. Става дума все пак за е, храни, прехраната, продоволствена сигурност и как е, можем по-добре да използваме подпомагането по първия стълб, как можем да го подобрим тук е, връзката и с е, вчерашната дискусия по е, екологизирането и доклада на Сметната палата, как да укрепим втория стълб, така че да съживим селските райони и да станат те по привекателни за младите хора, които да остават там. И трето, един е, така устойчив е, сектор, един отрасъл, който да е, е в състояние да се да устоява на нестабилност, да се бори с нестабилност, но също времено да бъде, да може да допринася и към подобряване, опазване на, подобряване, опазване на климата и на околната среда така, създавайки е, обществени блага. И четвърто, засилване позицията на земеделските стопани в е, веригата, продоволствената верига. Тук Става дума за засилване на доброволното сътрудничество в рамките на веригата, продоволствената верига между производителите и търговците. Тук обръщам поглед към господин Дантон, който работи много активно в тази област. Въпросите са изпра... препратени на Генерална дирекция Агри тук присъства цялият екип. Господин Мъгеле, представителя, заместник генерален директор е при нас, заедно с целия си екип. Господин Ние и други. Те винаги са били много, са проявявали готовност за дискусия, за сътрудничество с нас. Така че с удоволствие сега ще помоля господин Дорфман накратко да въведе темата. Имате думата. Благодаря, господин председател. Няма да отнемам повече от вашето време. Най-важните неща бяха казани. Последните седмици се опитахме да изготвим един проект доклад е, и е, така да се вместим в е, доста кратките срокове. 17 май трябва да гласуваме тук в комисия и с, надявам се, че с интензивната работа на сътрудниците, сътрудниците и секретарята ще успеем. До сега изготвихме този проект от текст. Аз го разпратих вчера на колегите. Е, за да имат достатъчно време да помислят за изменения и да започват да ги формулират ще, е, ще имаме кратко време за внасяне на изменения, затова да използваме максимално времето, с което разполагаме. Сега е, задачата на днешното заседание е, не е тази. На 12 май ще го обсъдим тук в, в комисия. Днес, тази сутрин, идеята е да е, поставим въпроси, е, да отправим въпроси към комисията и за да е ефективна тази сесия въпроси и отговори, е добре предварително да формулираме, да групираме въпросите, е, така че да отговарят на структурата на моят доклад. Е, първо е, е новия модел на взаимоотношение между Европейски съюз и държавите членки. Второ, е, втория стълб и аграрната политика. И трети, общата организация на пазара и връзката с медалските стопани. Няма какво повече да кажа освен да дам възможност на комисията за е, уводни думи, след което вече колегите да задават е, своите въпроси. Благодаря. Благодаря, господин Дорфман. Е, така, е, с това можем да преминем към е, следващия етап от е, нашата работа и да дадем възможност на представители на комисията. Процедурата, която е, предлага господин Норфман тук, Дорфман тук, е, има за цел да ускори работата ни, така че без бавене давам думата на господин Мъгеле. Разбира се, вие можете след това да дадете думата и на ваши колеги, ако прецените за, сметате за необходимо. Uh, <clears throat> uh, Благодаря, господин председател. Благодаря за отличното сътрудничество. което се прояви особено добре при тези доста кратки сбити графици Работихме много енергично, добре, съвместно. Благодаря на комисията за получените въпроси, защото те ни помогнаха да подготвим тази сесия. Да ви е, върна накратко към съобщението, възоснова на редица диапозитиви, които сме изготвили. И за да не повтарям казаното, но просто да поставя всичко в съответната рамка, е, е, ще е, засегна няколко въпроса, които бяха поставени от е, членове на комисията. Подразбира да се надяваме, че ще свърша добре работата си, така че ще има достатъчно въпроси след това. Но пък ако не успее да обхвана всичко, имате право да задавате въпроси за неща, които не съм, съм пропуснал. Няма да говоря за годишна финансова рамка, защото разбирам, че по тази тема говорихте достатъчно вчера с комисаря Етингер. Той е човекът, с който с когато се разговаря по тази тема. Съобщението е концептуално нали, документ. Той залага а, политическата рамка за подготовка на предложенията. Но подготвяне на предложенията на комисията означава нарушаване на политически принципи, е, заложени в съобщението е, и разбиването им в конкретни е, правни разпоредби. Това е един, една процедура на колегиума в крайна сметка и не очаквайте от мен да навлеза в твърде много подробности, защото по много от въпросите все още работим Ще се опитам обаче да бъда максимално ясен и е, подробно да изложа е, тезите, но е, няма да говоря за предложението като такова, а за самата концепция на, на съобщението. И така, да скоча веднага в темата един от е, така, ключовите елементи в тази комуникация, обобщаващите елементи е представането на новия модел е, за е, из, до, изпълнение на е, ОСП. Е, защо такъв модел? Защото е, ударението върху изпълнение, спазване от много години спира ориентирането на, към резултати и е, води до е, осложнения на правилата, европейските правила. Стандартният конфекционния подход не ни е, върши работа в един Европейски съюз на 27 държави членки с най-различни земеделски е, стопанства и структури. Е, на земеделските стопанства. Имаме една сложна правна рамка. Тя се опитва да отчете е, реалностите в държавите членки, е, също времено да води, е, да допуска нисък процент грешки, в е, тълкуванията на различни е, разпоредби, които все повече биват подложени на критика и накрая да се води до висок, до много е, раздута администрация. Основните параметри е да се е, е, е, обвържете си политика с резултати, а не с спазване на правила и е, по този начин да се разчупи този е, омагиосен кръг е, на е, подробности е, и, и е, старайки се да отчетем, да, да изразходваме е, и последното е, евро по коректен начин, без да си мислим дали по този начин постигаме е, съответните цели към нов модел на, за изпълнение. Това означава, че на европейско равнище целите на ОСП ще бъдат залагани на европейско ниво, чрез европейските законотворци. Те ще предлагат на държавите членки е, широк е, набор от интервенции, е, много видове интервенции в тълкуване на политиката в контекста на основни изисквания, които също са заложени на европейско равнище. Е, бюджетните е, кредити е, трябва да се разпределят е, съвсем точно по определен брой въпроси, така че държавите членки да знаят колко пари ще се изразходват за кака, какъв вид интервенция. На ниво държава членка целта е да се интервенциите по АСП да се обвържат с конкретни нужди на място, на национално и регионално равнище и да се поставят съответните изисквания за допустимост към бенефициентите. Това по-късно ще доведе до разпределене на отговорностите. Европейския съюз ще отговаря за голямата картина, е, основните е, инструменти, целите, но няма да се е, задълбочава, да, да стигне до нивото на бенефициента. Това ще, бъдеще ще бъде държава, задача на държавите членки. Да, и целта е това да се опрости като процедура, да е по-целенасочено, което е, ще, ще се прави по-добре на местно равнище, отколкото на европейско равнище. Разбира се, всичко това е подчинено на един стратегически план. Е, държавите членки ще анализират е, нуждите си, ще формулират целите си и ще определят начина по който ще се изпълняват тая съответната политика на място. Това са отново стълбовете за новия модел на, за изпълнение. Е, европейски цели и показатели, всички те са обвързани в плана на национално равнище на ОСП и ще се е, оценяват чрез, през рамката за изпълнение, за да се констатира дали са постигнати целите. Важна цел от дискусията до сега по тази идея е за, по отношение на общата квалификацията, общо и в ОСП. Е, всички искат тази политика да остане обща. И противно на е, някои други констатации за модела за изпълнение, трябва да сме сигурни политиката да си остане обща и основните средства, чрез които това да се пости... ще се постигне, да се определят европейските цели и показатели на европейско равнище от законодателя, новите видове интервенции с, нови изиску... с основни изисквания от законодателя, новите структури на управление, които също ще се определят от законодателя, е, плановете по ОСП, одобрението им от комисията, е, за да сме сигурни, че това е, протича в рамката заложена от е, европейс, на европейско равнище и след това, разбира се, преценяване на, на, на оцен, оценка на всичко това в контекста на регионалните цели. това показва, че това не е система, която спуска някакви смътни, неясни цели на държавите членки и те си правят каквото искат, а система, която съдържа конкретни параметни елементи, които наистина поставят рамка на това, което се, трябва да се прави на национално равнище. Значи, е, ЦЕТО, т.е. ОТО в обща политика ще остане, даже ще бъде укрепено. В своето съобщение комисията излага множество общи цели за общата сълскостопанска политика. Първо, е, интелигентен и устойчив сълскостопански отрасъл, е, грижа за околната среда във връзка с целите за климата и околната среда на Европейския съюз. Това са цели, които вече са разработени в следващата си фаза припомня целите от 2013 от последната реформа, но са развити по-нататък, за да включат целите за околната среда и климата. Следващата цел е засилване на познанията в областта на селското стопанство, постигане на по-голяма субсидиарност при изпълнението и повече синергия с други политики. Това е друг важен елемент. Когато е, говорим за изпълнението, е, то трябва да се постигне чрез цели на, европейски, на равнище Европейски съюз, т.е. общите цели, е, които ще бъдат допълнени от конкретни цели за ОСП, които описват а, целите по-конкретно. След това ще има общ набор от показатели, които са отрешаващо значение за изпълнението на ниво държави членки. Тези общи показатели, разбира се, трябва да бъдат прехвърлени в показатели за национално равнище, за да се провери дали целите са постигнати. И най-важното е, че изпълнението трябва да бъде на ниво държави членки. И там ще се проверява, а не на ниво бенефициери, защото а, това би създало доста затруднения са отделните селски стопани. Затова държавите членки са длъжни да събират информацията, да я агрегират и да я предоставят на европейските органи, за да се провери дали целите са постигнати. Задачите на държавите членки ще са да определят задачите за селските стопани, за да знаят селските стопани какво трябва да правят, какво могат да правят и какво не могат да правят. Разбира се, ще има и предварителни условия, които ще бъдат определени на на равнище Европейския съюз, за да може държавите членки добре да управляват схемата, основана на постигане на резултати. Друг важен елемент от системата са структурите за управление, които са важни за постигането на цели на национално равнище. Тези структури на управление до голяма степен отразяват структурите налични по общата сълскостопанска политика в момента, които функционират добре. И за това няма смисъл да се променят. Е, и държавите членки не биха искали да го направят, тъй като са инвестирали вече много в тях. Тук говорим и за компетентните органи, по втория стълб и за акредитацията на агенциите за плащанията. Вторият елемент всъщност са агенциите за плащанията, които съществуват във всички държави членки и в някои региони и които по наша преценка функционират добре. Затова няма смисъл да се отказваме от тях. Всъщност те са от решаващо значение за приложението и за финансовото управление. Структурата на управление също така ще включва и системи за управление и контрол. И по-конкретно системата AJAX, която изградихме през последните 25 години постепенно и която според Сметната палата постига добри резултати. Така че няма смисъл да се отказваме от нея, защото тя е важна за работата на място и в първия и във втория стълб. Разбира се, Аякс е, е от важно значение и на двете равнища. След това сертифициращите органи. Важно е да има единен подход за аудитирането, който вече сме въвели и функционира все по-добре и не бихме искали да се откажем от него, защото той е елемент от упростяването. И е, той гарантира проверките да се провеждат на подходящото равнище. И ако сертифициращите органи функционират добре, е, не се е, налага да се дублират усилията по аудитиране на национално равнище. Така че това е добре да се запази, включително и е, в а, областта на постигането на резултати. Ето сега един изключително полезен слайд за разбиране на системата. Ще видите ролята на комисията, ролята на държавите членки. На този слайд на практика са обобщени всички неща, които вече казах, така че се изтрува да го разгледате. Започваме от определенето на целите и показателите на ниво Европейски съюз. След това системите за докладване, оценките за постигане на резултати от политиките. Е, държавите членки определят цели, определят критерии за допустимост, за бенефициерите и така нататък за да може политиката да се прилага на място, в полза на бенефициерите. Така че мисля, че това е един полезен слайд, на който ще видите ролите на различните участници. И така смятам, че ако системата се прилага коректно, тя трябва да доведе до структурирали ни планове в областта на ОСП, които трябва да са по-кратки и по-прости и по-лесни за приложение от настоящите планове за развитие на селските райони. Нещо, което е добре, защото често ни критикуват, че има планове за развитие на селските райони от 600 до 800 страници, т.е. критикуват ни, че сме прекалено предписателни в своя подход. Идеята ни е, е да премахнем този елемент на прекомерна бюрократизация на системите и да оставим на държавите членки да планират действията в една система, която се характеризира от субсидиарност. Нека сега да кажа нещо за зелената архитектура на ОСП. Това е, е работа, която продължава и в момента, така че не е завършена, но мога да представя някои от важните елементи. Ето виждате как стоят нещата в момента. Общият елемент покрива всички селски стопанства – а именно кръстосаното спазване. То е задължително за всички. След това, мерките за екологизиране са задължителни, но не за всички селски стопанства. И след това мерки от втория стълб за климата и за околната среда. настоящата структура ще бъде заменена с нова. Всичко това е свързано с модела за изпълнение. Целта е да се съсредоточим върху това какво искаме да постигнем, а не да предписваме как да бъде постигнато то. Целите за околната среда и климата, разбира се, ще бъдат определени на ниво Европейски съюз. Оттам нататък обаче държавите членки ще определят целите си в стратегическите си планове по ОСП, вземайки предвид конкретната ситуация в страната. Защото положението с околната среда и климата не е едно и също в различните страни. Именно за това е, смятаме, че е важно да се имат предвид местните условия. Друг важен въпрос е плана за управление на хранителните вещества и създаване на стимули за прецизно селско стопанство. А сега, по системния вид, а, ето е бъдещата е, екологическа архитектура. Тя най-вероятно ще изглежда по подобен начин. Е, новите условия след това темата за кръстосно спазване и допълнително онова, което по настоящен правим по мерките за екологизиране, след което имаме две допълнителни цели. Отдясно е, схемите за климата и околната среда по стълб 2 или онова, което виждате от лявата страна, същите схеми, но и допълнителна екосхема по първи стълб. Това означава, че бихме заместили е, настоящата система от три нива с система от две нива, в която ще има и доброволни елементи, които държавите членки могат да вземат решение да включат или да не включат. След това, условията. Трябва да се прилага по-ефективно кръстосното спазване и екологизирането и за това то става част от предварителните условия. Всъщност това е част от желанието на обществеността, обществеността по отношение на ОСП и смятам, че ще бъде важно и при обсъждането на финансовите средства за ОСП. И това ще бъде на основното равнище. Оттам нататък може да се добавят и допълнителни практики, свързани с екосхемите по първия стълб. Условията ще са свързани с начина по който функционира настоящия подход за кръстосано спазване. Системата ще е такава. Ако даден бенефициер не спазва правилата, ще бъдат намалявани средствата, които отиват към него. Това е доста ясно и просто. В сравнение особено с доста сложната структура на сегашните мерки по екологизиране ще се спазват същите цели, като кръстосното спазване, защита на околната среда и е, хуманното отношение към животните, на държавите членки ще бъде дадена по-голяма гъвкавост да определят конкретните правила, които трябва да бъдат спазвани от селските стопани на тяхна територия и ще има повече марш, по-голям марш за действие на държавите членки при правлението. Е, в сравнение с сегашните мерки по екологизиране, нещо, което също е в духа на модела за изпълнение, както го представихме. Всичко това ще бъде напълно интегрирано в новия модел за изпълнение, т.е. ще има връзка с други инструменти по ОСП и, еколо... Е, и в областта на екологията, за да може да се е, разпише планът и след това начина по който се конфигурират условията ще зависи от амбицията и начина по който се програмират действията по втория стълб. Всичко това ще бъде обвързано с резултати и подлежащи на околичествяване цели и ще може да бъде следено възоснова на годишни резултати и на многогодишните перспективи. Повдигат се множество въпроси. И вие, господин Торфман, споменахте пазарните мерки. Действително задават се съвсем легитимни въпроси по темата. И що се отнася до предпазните мерки, именно всичките ам, мерки за съхранение, а, частни складове, държавни складове, мерки за кризи, изключителни мерки, трябва да се има предвид, че тези инструменти трябва да бъдат свързани с положението на пазара. И за това едно структурирано планиране – е, няма да може да дава възможности за намеса на пазара от този тип. Тоест, това ще бъде част от плана. Същото въжи и за стандартите за маркетинг, за аналогичните практики и прочие. Те не са свързани с харченето на средства и с подкрепата. Просто регулаторна политика, която ще стане такава каквато е, няма да бъде част от планирането. Нещо, което е свързано и с повдигнатите по-рано безпокойства, е, че някои държави членки биха могли да намалят стандартите за качество или хигиена, но всъщност това с това се грижим това да не се случи. Има други типове пазарни интервенции, които са покрити от общата организация на пазара. И те могат да влязат в планирането. Ето, например, оперативните програми. Те много често следват идеята на субсидиарността, така както е свързана с модела за управление. И тези модели могат да бъдат прехвърлени в процеса на планиране и по този начин да бъдат свързани с други инструменти за подкрепа, за които вече сме говорили и които ще бъдат основани на общи конкретни цели – и на показатели за постигане на резултати. Мисля, че това е всичко, което можем да кажем на този етап за регулацията на общата организация на пазара и новия модел за постигане на резултати, така както е очертан в съобщението на комисията. И накрая, е, два елемента, които са повдигнати във въпроси първо, каква е връзката между тези действия и евентуалните предложения, които ще направи комисията за нелоялните търговски практики. Знаете, че това е част от предложението на комисията за 2018 година и е част от отделно предложение, което няма да бъде включено в предложение за 2020 година. Надявам се, че нещата ще станат съвсем ясни и се надяваме това предложение за нелоялните търговски практики да бъде приключено до края на този парламент, на този мандат, за да могат да бъдат включени тези мерки възможно най-рано докато политиката за след 2020 година ще влезе в сила едва през 2020 година и няма смисъл да работим сега по един голям пакет, а пък той да влиза в сила едва по-късно. Част от вътрешната ни работа по положението на селските стопани в веригата на плодоволствието е свързана и с прозрачността на пазара и прозрачността на ценообразуването. За нас е важно съответните правила да могат да бъдат въвеждани чрез актове по делегация и актове за приложение. И това ще бъде извън стратегията за периода след 2020 година. И отново, когато внасяме промени към актовете по делегация и актовете за изпълнение, те ще могат да влизат в сила сравнително бързо и няма нужда да чакаме да влязат в сила е, едва през 2021 година. Това беше е, всичко, което исках да представя тук е, днес като обща информация. Надявам се, че съм отговорил на някои от въпросите, които, с които сте дошли. Ако не, съм готов да отговоря на допълнителните въпроси. Благодаря много на господин е, Мегеле. Наистина това е ново за нас, че тези е, процедури ще върват пар, паралелно и че комисията няма работи само по законодателство, но същевременно времено и по модел за прилагане, за изпълнение. Би било добре, според мен, е, така както обсъждате тези неща с нас, да ги обсъждате и с държавите членки, и то не на ниво министри, а на едно по-експертно изпълнителско равнище. Сега първо, може би, докладчиците в сянка. Няма да е, залагам регламент е, за изказване, но така три минути е, е приемливо. От другите депутати два, две минути, но темата е много важна, така че трябва да я обсъдим и да имаме пълна възможност да се изкажем пълноценно. Благодаря, госпожа Агилера. Благодаря ви, господин председателю. Най-напред е, бих е, искала да благодаря и да поздравя господин Дорфман за това, че действаше толкова експедитивно по изготвянето на доклада и разпространяването на текста му. Това стана вчера. Това действително много помага на работата ни, тъй като и разполагаме с малко време за представяне на изменения. Благодаря за усилията положени от докладчика. Искам също да подчертая нещо, което вече беше казано и което ние много често повтаряме тук. Моята страна обмисля нов модел за отношенията с Европейския съюз, държавите членки – В моята страна регионите имат определени правомощия, свързани с развитието на селското стопанство. Да, необходимо е действително да има национални планове, но понякога може да има противоречие с конституционната уредба, тогава когато определени региони имат съответни правомощия que tengo entendido, decir, y por la... Искам да подчертая, относно помощта по първия стъп. Разбира се, Европейския съюз има поставени цели, но определенето на целите трябва да остане в държавите членки. Има държави членки, които ще насочат вниманието си по-скоро към действащите селски стопани, други към ще обърнат повече внимание на други аспекти. Държавите членки също ще решават относно бенефициарите. Това може да доведе до ситуация, при която да възникнат определени проблеми. Разбира се, можем да помислим за по-точни цели, но трябва да се държи сметка, че това може да доведе и до определени изкривявания. Комисията казва, че близо 50% от сегашните изисквания са остаряли. Но какво трябва да се направи? Нови показатели ще бъдат въведени, съобразени с възможностите за постигане на резултати. Говорите за намаляване на бюрокрацията, но ще има ли нови показатели, насочени към постигане на резултати? Също новото разделение, що се отнася до екологизацията. Считаме, че това разделение е удачно. може да има конкуренция между държавите членки от гледна точка на спазването на екологичните изисквания. Възможно е също да се заместят някои економически аспекти с екологични аспекти на вътрешния пазар. Госпожа Сандра Родригес има думата. Благодаря ви. Аз няма да навлизам в детайлите на направеното предложение. Ще насоча вниманието на въпроси, които искам да отправя към комисията. Това, което искам да уточня, че слушайки изложението на представители на Европейската комисия, останах с впечатлението, че подходът на комисията е всъщност нещо, което накърнява нашата интелигентност. Всеки ден непрекъснато се говори, без да се отправят конкретни предложения за намирането на реално решение на проблемите, които са на лице. Проблемът е свързан с оцеляването на много семейства, които са заети в селското стопанство. Всеки път комисията ни представя долу-горе едно и също. Това само ще продължи да създада, създава несигурност за селските стопани. Ще продължава провеждането на промишлена политика, която е замърсяваща, а се иска от селските стопани да полагат усилия а, в по-голяма степен за намаляване на ефекта върху климатичните изменения. Всички говорят за трудностите, за това, че няма обновяване на поколенията в селското стопанство, че има намаляване на доходите на селските стопани. Но кой в крайна сметка отговаря за това, което наблюдаваме? Какво ни се казва? Ако ОСП не съдържа конкретни решения, кой разработва обаче тази политика, която ни е довела до настоящото положение? И другият ми въпрос относно свръхпроизводството и трудностите, изпитвани от селските стопани. Предприели ли сте някакви мерки за доброволно намаляване на производството на мляко, след като беше отчетено, че производството на мляко има сериозен ефект в някои държави членки. Тези публични средства ще доведат ли до решение на проблемите, свързано с свръхпроизводството? Не е ли по-добре цените да не бъдат в центъра на вниманието, да говорим по-скоро за политики, които не замърсяват, за да се произвеждат здравословни, незамърсяващи храни. Не трябва непрекъснато да се опитваме да мамим обществото с обща съскостопанска политика, като продължава концентрацията на богатство в все по-малко наброй е, лица. Но вече ни омръзна всичко това. От 1994 година всичко, което е, искаме да се промени, не доведоха до альтернативи или пък доведоха до точно обратното на желаното. Мисля, че трябва да се сложи край на тези измами. Немски. Скъпи колеги, е, освен е, упрека, че се опитваме да лъжем, е, е, да заблуждаваме селски стопани. Комисията или ние? Не го правим ние и не мисля, че нямаме и такова намерение. Ние се опитваме да служим, доколкото можем на е, селските стопани. Но за да се присъединя към казаното в първата част от вашето изказване, вие сте за е, малки, сто, дребни стопанства, е, които е, твърдите, че те в голяма степен са изключени от е, процеса на екологизация. Как е, да включим сега е, този процес, защото тук става дума е, как да ги е, приобщим. Става дума за хиляди, милиони такива дребни е, стопанства. И те те не можаха да, да се възползват от е, екологизирането и да се включат в него. Това е големия проблем. Имате думата. Е, господин Дорфман, благодаря ви за представане на темата. Наистина това е добра е, добър, добра предпоставка за работата ни. Вие забравихте да споменете за пряките е, плащания в изявлението си и връзките с големите търговци в параграф 18. Трябва да кажа, не смятам, че това е пътя да се е, доведе до е, минимално принос към екологизирането. Аз мисля, че целта ни са максимални резултати в това отношение. Член 25 е, говорите за пазарната е, е, възможности на Европейския съюз и въпросът ми към комисията е не смятате ли, че действията, че предназначението на европейските пари на, на парите на дънакоплатеца трябва да служат за интересите на европейските граждани, а не за пазарните възможности на Европейския съюз и да, да опазват Европейския съюз от световните пазари. Това е. И след това за така нареченото ренационализиране. Разбирам добре, че комисията не е особено щастлива от това, че е, и се стоварва отговорността е, за, е, за бюрократизиране на нашите правила за селското стопанство. И вие с радост бихте хвърли, прехвърли горещия картоф на държавите членки 27-те, което означава още 27 пъти да се изнамират нови бюрократични пречки аз доста се съмнявам, че това ще проработи, но ако държавите членки искат да се вземат с това е, и ако е, бюджета на Европейския съюз не е в състояние да го поеме, е, тогава е разбираемо. Но помислете какво ще означава това за малките и средни предприятия, за малки държави, Австрия, Словения, Харватия, с стопанство с по няколко хектара. Какво ще означава това? това за, за, на тези земеделски стопани с различни характеристика на земята, различен пейзаж, които се намират само на няколко километра, десетки километри един от друг. Как ще си представите, как ще функционира това на, на, на практика? В една страна 100 000 евро финансиране, друга съседна страна на няколко стотин километра километра получава милиони. Е, аз е, не мога да си го представя, ще ви помоля обаче да ми разясните и да отговорите на въпроса ми. Председателя, е, докладче, с това даваме думата на докладчите в сянка. по две минути на всеки от тях се полагат. Госпожа Деле е, обаче ще има неограничено време. Е, именно защото днес тя има рожден ден и аз използвам повода да я поздравя и да й пожелая честит рожден ден. Така че няма ограничение. И първа в списъка на изказващи си заповядайте. Благодаря, господин председател. Няма да злоупотребявам. Три неща. Първо по съобщението. Комисията не е направила оценка на въздействието по новия механизъм за постигане на резултати. Аз съм доста озадачена от това. Има рискове. Комисията казва, че субсидиарността не трябва да води до ренационализация, но когато вървим от теория към практика, това не ме не звучи убедително. Другия риск са законодателите, като Европейския парламент и тяхното участие по общата организация на пазара, например, какви са правомощията на комисията по делегираните актове. Това малко ме дразни като представител на съзаконодателния орган. Ние вече имаме конкуренция на национално, на регионално ниво – това може да се подсили на европейско равнище. Ние искаме да има по-обростена обща селскостопанска политика, искаме обаче да пристъпим от теория към практика. На второ място, относно графика, прибързана реформа преди изборите за следващ Европейски парламент не ми звучи много разумно. Омнибус беше упражнение, което ни отне 3 месеца, макар че не беше толкова голяма като обем този тип работа. Освен това, преразглеждането на картата на регионите, които са в необлагодетелствено положение, Необходимо е да се осъществи реална реформа, която да бъде по-стабилна, устойчива във времето. И на последно място по доклада на колегата Дорфман. Това е добър доклад. Много от нещата, които споменах, са взети предвид в много от параграфите в този доклад, но аз съжалявам само за едно нещо и това се отнася и към съобщението на Европейската комисия. Думата инвестиция не фигурира никъде. Мисля, че ако имаме амбиции за европейското селско стопанство, трябва да инвестираме много повече. Благодаря ви. Това, което е, е, трябва да кажа е, че протестите от страна на земеделски стопани са добро е, нещо за политиците, които определят политиката по-себе, защото това е начин да им се покаже къде са проблемите. Господин Хек. Благодаря, господин председател. Благодаря е, на господин Дорфман за проекта. Е, вчера го преработихме много е, сериозно. Няколко кратки бележки. ОСП от десетилетия е, е, водеше до ниски потребителски цени на хранителните продукти. Големите е, предприятия процъфтяваха, но каква е цената, която платихме? Е, малките и средни предприятия е, пострадаха, е, получиха се е, е излишъци на продукти, монокултури, е, разрушаване на околната среда, интензифициране на селското стопанство, скандали с храни, заплаха от много резистентни резистентност на много е, бацили е, е, нужна ни е, всичко това са сериозни проблеми. Трябва ни политика, която е, да дава възможност да, нами, да, мира, да намира решение, да, е, да определи отговорностите много ясно, да постави конкретни цели за околната среда. В противен случай е, да е, насочваме финансови средства е, без да имаме ясно формулирани цели, е, мисля, че е, никога няма да постигнем е, целта си. Господин Дорфман, е, молбата ми към вас е да изготвите един по-амбициозен текст, в който проблемите са посочени много по-точно, защото в противен случай ще останем на статуквото и сега към представителите на комисията. Благодаря много за вашето така богато представяне е, на вашата генерална дирекция тук, но е, е, когато говорим за защита на животните, не виждам нищо в това, което ни казахте в това отношение. Наистина, жалко, трябва да се засрамите от това, че Европейския барометр за защита на животните, 80% от животните в, Европа, Европа не са обхванати от подобни мерки за защита и какво правите? Вие просто смитате под килима този проблем. Ние в този парламент трябва да настояваме да се е, решава и той. през цялото време гледахте мен, надявам се, е, всъщност не видяхте, че размахвам заплашително чукчето, че е време да спрете. Господин Ропе, благодаря, господин председател. Мисля, че колегата Дорфман се е справил отлично. Сега задачата ни е да финализираме този доклад. Вчера ние говорихме за необходимостта да не, няма категория граждани в Европейския съюз, които да бъдат третирани като от втора категория. Ние искаме да гарантираме, че плащанията за селското стопанство до 2020 година не трябва да намаляват под тези, които бяха средните за 2010. Има петиция от фермери в Литва, подписана от 22 000 души. Необходимо е да се намери решение на проблема, вместо да продължаваме само да говорим. Ако фермерите не могат да се конкурират, не можем да говорим да конкуренция между отделните държави. Аз не намирам за нормално нашите работници да отиват в други държави членки, за да работят в селското стопанство там. Ние трябва да гарантираме равни възможности и ниво на конкуренция в самите държави членки. Много от колегите подчертаха, че селскостопанската политика трябва да остане обща, единна, а да няма 27 различни селски стопанства, каквото се опитва да направи Европейската комисия тук. Определят се определени условия за държавите членки. Знаем, че условията в отделните държави членки са много различни. И ако това не се отчете, ситуацията ще се влуши допълнително. Ясно е, разбира се, че проблеми трябва да се решават, не само да говорим за тях. Хойслинг. Благодаря ви за представането, господин Мегле, но ако комисията не си свърши работата, европейската аграрна сурканска политика увисва и тогава държавите членки трябва да се намесят и мисля, че плановете ви, вие формулирахте много хубавичко всички проблеми, но а, не казахте а, е, как ще направите така, че да не се случи също и в следващата а, е, реформа, следващото реформиране на, държави, на, на ОСП или очаквате държавите членки да го направят. А, е, вчера чухме е, и Сметната палата, и господин Етингер, е, вие твърдите, че 80% е, е, от площите са, попадат в екологизиране. Е, вчера смета палата казаха 50%. Вие представите малко по-така захаросан картината. Е, но е, мисля, че е, конкурентоспособността според мен пада. По принцип най-амбициозните залагат, водят и залагат темпото. Вие искате да имаме, искате да се изпълняват на практика амбициозни цени, цели и по околната среда и по опазване на климата, но това не се случва. Е, сега е, е, ще проверите, ще минат няколко години, ще проверите дали са изпълнени целите. Какво ще се случи, ако не се изпълни. Ще накарате селените да ви върнат парите ли? в крайна сметка, ако не са постигнати целите, ще се удължи срока и нищо няма да се случва. И Европейския съюз просто ще излезе някак си ще загубят доверие в него, защото е, казва едно, в крайна сметка се отмята. Е, говорихме за екологизирането по първия стълб е, с е, спазването, но това не се отнася до всички. След това казахте с мерки на втория стълб, след това казахте рецесион, рецесионно земеделие като цел – е, това е екологична цел ли е? Не зная, съмнявам се. След това казахте, в първия стълб е, това трябва да решава държавите членки. Всичко за мен е доста объркващо вие се усмихвате, ама комисаря на последното заседание е, седя също няк и се е, захили и каза, е, изчакайте още малко, всичко, картината ще се изчисти, всичко ще се изясни. Е, но аз очаквам малко, малко по-конкретни, така, такива ясни, мъгляви формули не, ми, не ме удовлетворяват. Е, майче ще трябва да помоля е, колегите е, от предните банки и след това ще погледна и назад. Сега... Господин Декастро има думата. Има доста въпроси, които бяха вече повдигнати и, и с които съм съгласен. Колегите подчертаха, че е необходимо да се запази общо европейски подход. Действително, Мартин Ослинг беше прав, казвайки, че се създава впечатлението, че има опростяване, но това се отнася само до комисията. Що се отнася до държавите членки, има осложняване по-скоро държавите, които разполагат с регионални организации, също трябва да участват в изпълнението на националния план. В презентацията беше включен и плана за развитие на селските райони. но трябва да се отчита регионалният аспект, не само националният. В моята страна имаме 20 национални планове. Това създава огромни проблеми с финансирането. Какво може да се направи по втория стълб, където съфинансирането е, е 50% не говорим, да не говорим за изкривявания на пазара, тъй като има някои неща, които не са допустими. Начина по който държавите членки ще процедират, ще бъде с различни темпове в различни сектори, например плодове, зеленчуци и прочие. Всичко това може да доведе до доста разминавания и проблеми. в съвършения свят. Това може да действа, но на практика прилагането ще се натъкне на сериозни рискове, свързани с съфинансирането, за финансови корекции. Ако държавите членки не могат да постигнат целите си, те ще трябва да бъдат санкционирани. Има държави, които са силно регионализирани и те имат и сега проблеми. Как ще се справят те, когато става дума за стратегически национални планове. По време на сегашния ни мандат няма да може да се приеме нищо. Ние свършихме доста работа по Омнибус. Благодаря нам за това, но това ни отне 4 месеца. Как можем да приключим една толкова сложна реформа, като тази, която обсъждаме сега, за по-малко от година и половина? Целите е, е, са сякаш като десете е, Божи заповеди, но, а хората са грешни. И тук възниква въпроса как ще изглежда изкуплението за всички тези е, грехове в е, живота е, на селските стопани. Ако целите е, са толкова ясно дефинирани като при десте Божи заповеди, нямаше да имаме проблемите, които имаме днес. Е, дали е, е, доклада на, на Сметната палата на национално или на европейско равнище, е, така или иначе целите не са точно формулирани и оттам е, е, дали има смисъл от средствата, които се изплащат, дали те дават допълнителна европейска стойност. Сега екологизирания компонент – е, как ще се финансира той в бъдеще. Онзи ден е, разбрах от комисията, че тези мерки по е, екологизирането имат за цел една устойчива, не устойчива европейска политика, сълскохманска политика, а просто и това противоречи на принципа на екологизиране, според мен. Второ, по ориентация, ориентиране към резултатите, залагане на общи показатели, за да се формулират изисквания за резултати и национални е, цели и така нататък. Е, знаем, че е, всички тези цели, показатели и така нататък не съществуват. Няма ги. И как си представяме, е, е, залагането на разумни е, показатели, чрез които да, да преценяваме е, резултатите. Тоест, е, сега говорим за допълнителни показатели на национално равнище, е, което означава минимум 27. Аз не мога да си го представя това да се случи в ограниченото време, с което разполагаме в този мандат. И е, наистина знам, че е, много е, се е мислило по всичко това, но не мога да си представя, че по този начин ще стигнем целите си. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Комисията ни представи една процедура, която води до увеличаване на изискванията към селските стопани относно обявеното намаляване на бюджета за ОСП. трябва да се има предвид първия стълб и директните помощ ще трябва да се подобри ситуацията при реформата на ОСП. предишната реформа създаде някои проблеми и се пристъпи към плащания на площ. Това е опит да се саботира първия стълб и той вече изпитва този натиск. Относно преките плащания, може да бъдат а, създадени много повече проблеми за хората, които ще имат а, трудност а, да оцелеят с производството си. Трябва да очитаме всички тези проблеми, които бяха създадени в хода на реформата. Благодаря ви. Господин Данта. Благодаря, господин председател. Аз много внимателно ви изслушах изказването господин Мелгеле. Вие нито, вед... нито веднъж не споменахте думата економика, но трябва да кажа, че ОСП преди всичко е економическа политика. 39 член от договора в линия Б казва, че ОСП трябва да гарантира достойно възнаграждение за заетите в сектора, да гарантира също и адекватни цени за потребителите. Сега ние говорим за една още по-екологосъобразна архитектура. Но упростяването не трябва да бъде упростяване само за службите на комисията, за да може да се отговори интелигентно на въпроса, който ви е поставен. Трябва да се направи нещо повече. Предлагам ви нещо просто. Дайте ни един стратегически план, който да е типов и оставя свобода за действие от страна на държавите членки. И ако сме съгласни, ще можем а, съвсем уверено да се подпишем под а, това, което се предлага. Ние нямаме нищо какво да кажем а, по съответните предложения, но кой ще определя тези планове? Дали Генерална дирекция Агри или пък а, ще има някой, който ще а, бърка в а, бюджета за ОСП? Каква ще бъде ролята на съзаконодателите, що се отнася до контрола върху плана? Дали комисията като изпълнителен орган трябва да го прави? но вие също лишавате от мисията им с законодателните органи. Ако ни представите такъв типов план, ние ще го разгледаме с най-голямо внимание. Що се отнася до зелената архитектура, ние искаме нещо, повече от това, което ние предлагате, те 70%, защото селските стопани очакват повече от нас. Благодаря ви. Oui, merci, Monsieur le Président. Euh, merci d'abord à Herbert pour son, son rapport, qui est une bonne base de travail sur laquelle on va s'appuyer. Благодаря, господин председател. Благодаря за съвместната работа. Аз внимателно изслушах вашето изказване, господин Мъгале. Това, според мен, е показателно за провала на ОСП, което има за цел да се гарантират доходите на селските стопани и стабилността на пазара. Считам, че днес смяната на методологията не ме убеждава, че ще доведе до подобряване на ситуацията и ще доведе до нещо по-добро за здравето, за селското стопанство като общо благо. Подходът да се следват определени цели е интересен на ниво Европейския съюз трябва да се отиде по-далеч. Говори се за национални планове. Казвате, че изпълнението ще се ръководи от общите цели, които ще бъдат прецизирани на национално ниво в националните планове. Как тогава може да се гарантира съгласуваност и обективност на тези цели? Как ще се гарантира наблюдението върху изпълнението на националните планове? Аз съм силно обезпокоен от ролята, която смятате, че трябва да играят с законодателите в този проект, особено на Европейския парламент. Въпросите, които възникват, са много важни относно късите срокове. Аз считам, че въпросът, който се поставя, да имаме един отворен пазар в международен план а, и а, че трябва да се следват и економическите показатели. Obrigado, eh, Sr. Presidente. Agradeço também a, a celeridade e a transparência no processo de elaboração do relatório do Sr. Dorfman. Благодаря за доклад на господин Дорфман. във връзка с казаното от комисията за кръстосаното спазване и в допълнение към казаното, е, да, трябва да се ам, посочи този въпрос, но въпросът е националната администрация. Как ще работи с селските стопани? Как ще се отрази а, това върху селските стопани? Към комисията им следния въпрос. За първия стълб. Има ли намерение в контекста на стратегическия план да се комбинира първия стълб с втория стълб за развитие на селските райони по ОСП и какви биха могли да бъдат предоставените гаранции във връзка с липсата на съфинансиране по първия стълб. Сега по проверките за плащанията. Ако комисията е заявила, че има яснота по отношение на бенефициерите, как можем да направим така, че да сме сигурни, че фермите за биологично земеделие действително изпълняват изискванията. Е, thank you, Mr. President. Е, благодаря, господин председател. Първо да благодаря на, господин, е, за, на Херберт Дорфман за неговия проект доклад. Ние всички сме наясно, че последната реформа по ФМС беше със съмнителен успех. Uh, е, предложенията, които имаме сега пред себе си, е са доста объркващи. Те не е, опростяват, напротив. И искам да ви предупредя да внимаваме срещу всякакви скрити форми на национално финансиране при преките плащания. То е неприемливо, защото ще изкриви пазарната конкуренция допълнително за фермерите в Латвия и Балтийските страни основният проблем е конвергенцията на нивата на преки плащания. За Балтийските страни те са сред най-низките в Европейския съюз и е, си остават значително под европейското средно. Това не е устойчиво, не е приемливо, предвид на това, че нашите фермери имат същите разходи и същите проблеми, като навсякъде в Европа. Трябва да запазим структурите на дву, двустълбовата структура на ОСП. Мит е, че плащанията по втория стълб или новите, в новите държави членки са много по-високи. И е, поради това трябва да има по-низко е, ниво на преки плащания. Непрекъснато се, е, се доказва, че това не е така. Ето защо аз съм за е, справедливо разпределение на средствата сред, е, между двата стълба. Е, фондовете за развитие на селските райони трябва да стигна, доведат до известно равнище, защото е, държавите членки страдат, новите държави членки страдат от едно по-низко равнище на трупан капитал. Е, въпреки всичко трябва да призная, че сегашните предложения е, са е, объркващи, но пък са една е, платформа за нас, за да изградим една разумна и съвременна ОСП. Благодаря, господин. Господин. Е, благодаря, господин председател. Европейския съюз е, харчи парите сякаш са вода. En in dit debat kijken we vooruit naar de toekomst. Сега да погледнем в е, бъдеще. Е, седемстотин е, двадесет 25 милиона са получени последните години като е, е, субсидии. Е, те обаче отиват в най-големите предприятия. Е, жалко е, че наистина е така с лека ръка харчим пари в Европа, за да е, е, финансираме продукти, които вредят на околната среда е, складове за, за месо и така нататък. Е, според е, Сметната палата това няма да подобри е, околната среда. Е, сметната палата смята също, че е, това подпомагане по линия на екологизирането е просто е, подпомагане на приходите, доходите на, на земеделски стопани. Е, какво ще кажете за милиардите животни, които е, страдат е, в Европейския съюз покрай в селско стопанство, това, че климата се променя, пресъхват водоисточници, така не може да продължи. Трябва наистина да е, направим е, сериозен обратен завой. Е, в противен случай е, е, няма да стигне до никъде. Трябва ни наистина радикална промяна в курса, за да имаме устойчиво селско стопанство. Трябва ни устойчиви системи за производство. Ето защо аз съм на мнение, че трябва да, прека... да бъдат прекратени, да бъдат спрени субсидиите за селското стопанство. Благодаря. Европейския съюз е, е, непрекъснато излиза с някакви общи планове за отбрана и сигурност. Е, сега е, сега излиза с план по е, сигурността, продоволствата сигурност. За мен най-важният проект, на който може да изпълни е, от моя гледна точка, пък и хората, които аз представлявам, това е да се гарантира сигурност на продоволствена сигурност, общ пазар за стоки с общо качество. В това подкрепям Европейския съюз. В други, по други въпроси не обаче. И е, всъщност, е, вместо да наливаме пари, вместо да ограничаваме средства, трябва да увеличаваме средства, които ще се е, вливат в него е, има е, притеснение за модела за изпълнение, в реалност нещата стоят различно. Ние сме, очакваме едно повторение на модела на стълб 2, което ще доведе до е, опашки на хората пред моята служба и други, които искат да говорят с комисията. И когато стигнат до комисията, са много любезни, винаги вратите им са отворни за тях, но повече от това не могат да направят и ни е, изпращат в къщи обратно. Е, това е точно препращане от мама на иди, питай татко, питай мама и така нататък ако, как каза някой от колегите, вие бягате от отговорност. Това, което искам да видя в ОСП и в последния вариант на ОСП е, е истинска конвергенция. И ако искаме това да функционира, трябва да се промени ситуацията, при която в моята страна някой получават 1000 евро и повече на хектар, хектар, а, а техният съсед непосредствен получава 100 а, е, или някой получава 30 евро за, а, е, е, за екологизиране, а съсед им 300 или 400. Това трябва да спре, защото а, за а, някои селски райони а, това е а, но а, за други е катастрофално и виждаме как постепенно селските райони се обезлюдават. обезлюдяват. Трябва да е, насочим вниманието си към малките семейни е, ферми, е, да калкулираме на историческа база и само тогава ще видим ползата. Е, защото е, ще е, продължи това изтичане на хора от селските райони, като същевременно някои обикалят света в частни самолети ние искаме повече подкрепа, повече от сегашните проценти. Наистина, това е основен елемент от цялостната продоволствена сигурност и заслужава допълнително внимание. Благодаря. Първо да поздравя колегата Дорфман за неговия доста успешен доклад. Според мен той е добра база за нашата дискусия тук. Особено тезата, че ако е, поемем европейските, е, ако получаваме европейски средства, което остава, е, би трябвало да имаме и една обща селскоманска политика. Ако ползваме европейски средства, трябва да има обща политика европейска. Имам два въпроса към комисията. Ако правилно съм разбрал, в, от вашето представане на модела за изпълнение, в втория стълб на съвханската политика преговорите или изграждането на така наречените оперативни програми само на, на ниво държави членки ли смятате, че трябва да остане? Защото като една от големите държави членки в Европейския съюз, ние имаме федерална система с провинции които някои от тях са по-големи от много от суверените държави членки в Европейския съюз. Та, искам да попитам как ще се дебюрократизира тази процедура, ако ако преговорите по втория стълб се водят само с държавите членки, провинциите, е, регионите, които се радват на значителна субсидиарност, бъдат пренебрегнати. Правилно ли са ви разбрали или просто така ми се струва? И второ, присъединявам се към колегата Тонг. Аз съм съгласен е, е, с това, че е, мерките е, по е, екологизиране ще бъдат е, преместени във втория стълб, е, но е, ако се разшири кръстосаното спазване, е, тогава възниква въпросът е, е, е за свързването на стълб 1 и 2 и как, ако това е, стане, как може да се осъществява съфинансирането в съскопанската политика в рамките на втория стълб, което ще доведе до проблеми в някои държави членки. Господин Матиас. Um, благодаря, благодаря на господин председател. Според мен трябва да разширите списъка и да включите и консервативно, консервационно е, селско стопанство. Е, бих искала да чуя малко повече за това. Притеснявам се, е, че става дума за базисни изисквания и че от е, фермерите се очаква повече е, по околната среда. Това не стана ясно от презентацията. След това, фе, дали става дума за семейни, малки или големи фирми, е, трябва, е, трябва им сигурност. Е, и не чух от вашите вашето представяне днес е точно това. Все още не разбирам дали говорим за е, свързани с е, земята, с площ плащания или пък паушални плащания на хектар по стълб едно или всички тези плащания 100% ще е, бъдат обвързани с допълнителни екологични изисквания е, и как ще се измерват. Третия въпрос за кохерентност и последователност. Например, в Ирландия имаме е, блатни, тревисти, блатни е, местности е, с папур е, и за да отговорят на екологичните условия, всъщност фермерите пръскат тръстиките, тези химикали отиват във водата и в почвата. А, значи фермерите, според мен, трябва да бъдат, да получават заплащане за съществуващите хабитати в техните земи, а не да им се плаща, за да а, унищожават нещо и да, посе, да засаждат нещо друго, за да отговорят на изискванията. А, и някой от вас би ли ми казал какво означава справедливост? Защото много се подхвърля. Тази, с тази дума се борави много и тук, и другаде. Тук говорим за отделния фермер ли, за фермата ли, за семейството ли, за обществото ли, за кого да е справедливо. И в нашата в нашето колективно съзнание какво е определението на справедлив е, което да функционира в една общоевропейска селско-стопанска политика и да има смисъл в такава политика. Господин Бокович. Благодаря за думата. Благодаря, Херберт, за този документ. Е, сега за дискусията по симплификацията. Най-големия враг на опростяването е големите промени, новите подходи, неяснота, бавене е, и други подобни. 2018 пролета наближава и се е, боя, че ще имаме същия проблем като с кохезионната политика, защото е, предвиждат се големи промени е, и много неяснота има около тях а, а, сме изостанали, трябва да ускорим темповете. Сега, парите за селското стопанство. Е, е, 0,4 от БВП плащаме, 1,4 е, от БВП за е, продоволствена сигурност. От друга страна казваме, няма проблем, 2% е, за НАТО трябва да плащаме, което е 5 пъти, значи за въоръжаване в НАТО за, плащаме 5 пъти повече, отколкото за продоволствена сигурност. Сълскостоманска, социална политика, потребителите плащат 15, 16, 17% от доходите си за храна. Също времено има фермери, които е, срещат все по-големи затруднения. Разбира се, че трябва да подпомагаме семейните ферми, трябва да запазим малките и средни, средните е, селски стопанства – трябва да подпомагаме и е, е, начинаещи, и фермери, защото е, те са нашето бъдеще. Така че трябва да бъдем справедливи към мал... древните стопани, справедливо разпределение трябва да има по отношение на фермите. Колкото до размерите и хектарите, тук трябва да търсим практически решения. Големи думи не помагат. Колкото до екологизирането, чрез кръстосаното спазване трябва да обърнем повече внимание на добрите практики, които се отразяват добре на околната среда и хората. Трябва ни справедливо разпределение. Също така, трябва да насърчаваме младите хора да ги насочваме към фермерство, трябва да им даваме нови познания чрез цифровизацията, да, за да говорим за интелигентни села, провинцията да, бъде, да се съживи и еднакви условия да има там за животи на млади и на стари. Благодаря, господин председател. Извинявам се че пристигнах с закъснение, но се наложи да гласувам в друга парламентарна комисия, иначе исках да присъствам тук на цялото заседание, на целият дебат. Много е неясно. Имаме големи ферми, средни ферми, малки ферми, обаче кой взема решение, коя ферма е голяма и коя не. Има три различни начина. Може да се гледа размера на фермата като терен. 500 акра в Шотландия обаче не, а, са сравними с 100 акъра в Линкълншир. А, а, акра в Линкълншир. А може да се говори също за оборота. На трето място може да се говори за броя на служителите. Но Телинджи в един момент, да кажем, се определя а, а, коя, а, коя стопанство е, е голямо. А, обаче, всъщност, е, е нещо, е едно стопанство, което е, е, може да се разглежда като малко в а, Англия, може да се окаже, че по размер е сред най-големите спрямо източна Европа. Така че, а, ако на хората не им харесват плащанията от ОСП, а, могат да кажат на децата си, имате тази а, ферма, дайте да я разделим на две. За, а, а, е, и бащата и сина разделят административно на две, за да получат плащанията. От зеленото лоби често чувам термина индустриално селско стопанство. Какво означава селско стопанство? Ако се добави още едно пиле в е, същата птица ферма в един и същи, една и съща клетка, вече може да се преквалифицира фермата от малка семейна ферма към това, което зеленото лоби нарича индустриална ферма ако се говори за намаляването на въглеродния двуокис, ако се говори за намаляването на метана, ако се говори за намаляването на азотните окиси и това се налага като изискване на селските стопани, как точно могат те да го приложат? Благодаря. Радвам се, е, че така имам възможност да си да мисля по е, това как ще върват нататък нещата с ОСП и е, това е ползата за мен, че получих е, храна за размисъл от това, което ми казвате и нищо повече. Второ, е, е, е е, тук стана дума за десете е, Божии заповеди е, че те са много по-ясно формулирани, отколкото целите, които са заложени в нашата, в нашата политика. Селската политика за мен е политика на сигурност защото е, тук става дума за економика, но и за е, хората в Европейския съюз трябва да бъдат, е, трябва да им бъде осигурена, но изхранването. Е, е така, е, подходът на колегата Линц е интересен и се присъединявам към него, но преди това благодаря на Херман Дорфман за доклада. Хербер Дорфман. Е, наистина този е, доклад някакси ще хвърли мост между, е, се опитва да хвърли мост между предложението на комисията и практическото му е, изпълнение, за което парламентът отговаря, така да се каже, има правомощие. Не искам комисията да си тръгне с впечатлението, че нас ни е страх от свобода когато е, твърде много задачи поема комисията, ние критикуваме, сега тя се опитва да обърне е, тенденцията и е, ние отново я критикуваме, но мисля, че господин Дорфман ще се занимае с, с това в доклада. А, за нас а, ние поставяме ударението върху селския стопани, не държавите членки. Въпросът ми е е, е, Предвижда ли се е, преходен период? Много колеги се опасяват, че в определения срок няма да успеят да постигнат целите, така че се изисква и налага един преходен период, за да се ускорят темповете. Благодаря. Уважаеми колеги, това да се е, работи и организира работата спрямо постигнато на резултати звучи много разумно като предложение и действително така трябва да се работи в общата сълскостопанска политика. Искам да спомена нещо, което не се споменава достатъчно често. Става дума за позицията на селските стопани в е, продоволствената верига. Разбира се, не трябва да забравяме, че имаме пазарна економика – и че много от проблемите с приходите идват от това, че позицията на селските стопани в продоволствената верига е твърде слаба. Трябва да има възможност за гъвкавост между стълбовете и през следващия период. Държавите членки трябва да имат повече възможност да определят как точно да се използва първия стълб. Също така, що се отнася до различните позиции, на държавите членки и до различните нива на преките плащания в различните държави членки. Положението трябва да е такова, че когато започнем всъщането през 2020 година, разликите между държавите членки трябва вече да са изчезнали. Е, Ценя високо доклада на Сметната палата от вчера. Ако не разполагаме с достатъчно данни е, какво са постигнали политиките ни, тогава ще ни е много трудно да формулираме политики за следващи периоди. Както и при другите елементи на сълскостопанската политика, е важно да имаме представа как са, дали са проработили мерките, какви резултати са постигнали. Благодаря много. Има двама други желащи. Господин Дес. Аз съм а, е, е, първия, който се изкаже от най-голямата група, политическа група, е, така нарочно изчаках да чуя всички и да говоря накрая. Благодаря на комисията за това, че е, продължава да мисли за това как ще е, работим от тук нататък по с обща селкласна политика. Е, никога ние тук имаме възможности да подобрим това предложение на комисията е, бих искал да се спре на няколко въпроса. В сегашната е, градна политика е, вече даваме достатъчно така правомощия на държавите членки. В Германия, например, Бавария с 2 милиона жители има 90 хиляди съсклански предприятия. Статистиката сочи, че само 5% от тях имат над 100 хектара. 50% от тях е, имат до 20 е, хектара. Значи много дребни стопанства са това. И е, селските стопани в Бавария получават 500 милиона евро по първия стълб и 1 милиард евро по втория стълб Значи в Бавария, Бавария максимално се възползва тези програми и това не ни струва нищо. От 100 евро, които се плащат по втория стълб, идват 20 евро от Бавария, 30 от центъра в Берлин и 50 от Брюксел. Значи в много държави членки не се ползват от тази възможност и е, мисля, че от втория стълб е, е, може да се ползва, да ползва много добре е, семейните е, ферми. Значи 60% от тях в е, Бавария са под екологизиране. И като се върна на доклада на Сметната палата, скъпи Мартин Хойслинг, моля те да прочетеш внимателно този доклад. Там е е, е, е, се смята, че е, биоданъците, там този доклад е, не е сериозен. Той може да бъде доклад, има стойността доклад по Оксфам. Той е един политически доклад, така че аз не го е, приемам и ще напиша ясно писмо в този дух до тях. Е, сега економиката е в напреден план на нашето внимание, но ние трябва да мислим и за селските стопани. Това ми липсва като така акцент в предложението на комисията. Има много приказки, но много малко съдържание по същество в нея. Благодаря много. Пожелавам успех на господин Дорфман в справянето с всички желания, които бяха изразени тук. Е, трябва да се има предвид, че е, има всевъзможни изразени съобщения. Някои от колегите, съображения, някои от колегите изглежда просто правят изказвания, които да бъдат чути от е, избирателите им у дома. Други действително се опитват да обмислят как точно може да се премине от едната към другата сълскостопанска политика, как ще работи прехода, а пък министър Мей изглежда, че а, очаква още повече от някои преходи. За упростяването на а, и, административните изисквания. Всички искат да има такова упростяване, но аз винаги питам, добре, кажете, кое точно може да, как, как да, се опрости и как? И е, никой не може да ми даде е, добър отговор. Европа се опитва да постигне нов тип отношения между е, Брюксел, държавите членки и регионите. Обаче е, Е, всъщност се оставя на държавите членки и на отделните региони да е, интерпретират правилата и те, понеже ужасно много се страхуват да не им се повдигнат обвинения за измами, е, реално се оказва така, че прекомерно затягат изискванията и в крайна сметка всяка държава а, получава някои санкции за едно или за друго или за трето, така че а, тези безпокойства не са неоснователни. Господин председател, вчера представихте един много Зададохте един много важен въпрос. Защо все по-малко хора искат да бъдат селски стопани? Аз може да не съм тук след 5 години, но съм сигурен, че е невъзможно е, тук, в този парламент, след 5 или 10 години, е, да има други колеги, които задават същия въпрос. Ами да, защо е, да иска някой да стане селски стопанин, при положение, че всичките му са ученици, могат да имат по-добра работа, не трябва да работят 7 дена седмично, не трябва да стават рано, за да дойдат кравите. Така че ако искате да насърчите млади хора да стават селски стопани, а, трябва да има съответните стимули. Това, което насърчава младите да работят повече и да работят по-трудна работа, е възнаграждението. Така че ако се слагат ограничения, трябва да се има предвид това, че някои селски стопани административно разделят стопанствата си на две, както каза господин Арнио. Добре, нека да го правят. Но въпросът е, че крайният резултат трябва да е такъв, че да се избегне настоящото положение, при което младите не са насръчени да останат в селското стопанство. Защото ако някой човек иска да е селски стопанин, на него му трябват а, начални капитали. Трябва да могат да, из... може да изготви бизнес план, да го представи пред банката и това а, ще се отрази на следващите години и това предизвикателство, с което се борим всички ни на ниво Европейски съюз, националните равнища, държавите членки и регионите. Благодаря много. Госпожа Зана, нашият нов заместник-председател. Окей, okay, thank you. um, <laughs>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 pytanie, stwierdzenie, propozycja, którą słyszałem od rolników, kiedy próbowałem im wytłumaczyć, kiedy próbowałem wytłumaczyć e, naszym Комисията ще има думата, но първо има едно, един въпрос, който ми зададаха селските стопани, когато се опитах да им обясня стратегическите планове за новия начин на приложение. Те ме чуха и казаха, добре, вземете 30% за екологични мерки. Включете ги в новите програми за приложение, но също време не оставете 70%, така както са. Те казаха 70% не трябва да се премахват. Казаха ни, иначе ще трябва да покажем ясно пред всички, че сме недоволни от това. Телин, че бяха зададени много въпроси. Комисията има думата за отговор. Благодаря, господин председател. Благодаря за всички направени изказвания. Бях особено впечатлен от казаното от господин Никълсън, тъй като а, а, той е прав. А, е, той изрази някои от най-големите безпокойства които имаме и ние в комисията и които се опитахме да вземем предвид, когато работихме по това съобщение на комисията. Нека да се занимая с зададените въпроси и особено въпросите, които бяха повдигнати неколкократно, защото ако се спра на всичко, сигурно дискусията ще продължи още два часа. Тъй ли, иначе модела за постигане на резултати и плановете в контекста на ОСП е, следва да бъдат е, изготвени на равнище държави членки и региони, там където е, структурата на държавата е регионализирана. но е необходимо по един или друг начин да се намери подходящия начин да се вземат предвид местните особености в стратегическите планове. И това ще стане в ще се е, уточни в конкретните предложения по-нататък, е, които ще дойдат от комисията. Темата е взета предвид. Е, тя се повдига и тук, и в съвета. И е ясно, че трябва да се предостави марш за маневриране на регионите. Но ще оставя нещата до тук, защото ако говоря в повече подробности, всъщност ще изложа по-скоро лични мнения, които няма значение за това обсъждане. Беше повдигна въпроса за това, кой ще даде определение на бенефициер. По-рано говорихме за активните фермери, сега говорихме за действителни фермери, поне така ги наричаме в това съобщение на комисията. От много години си даваме сметка, че има големи безпокойства и тук, в парламента, и сред гражданите като цяло за подкрепата за селското стопанство и хората се безпокоят, че такива средства отиват у получатели, които не би следвало да ги получават. През 2013 година реформата въведе и правило, което изискваше определени получатели да не са допустими. Тоест имахме отрицателен списък в регламента Омнибус. Е, имаше сложна бюрократична система, която обаче засегна някои стопани, които не би трябвало да бъдат засегнати. Затова даваме сега възможност да се избира по тази система и на държавите членки да се даде възможността да решават в кои ситуации да ги прилагат що се отнася до това, че някои инвеститори закупуват големи ферми и а, след това а, получават на приток на средства. Как може да се определи понятието действителен селски стопанин? Опитваме се да го направим, търсим начини но при всички положения, при един модел, основан на постигане на резултати, държавите членки ще имат в по-голяма степен думата при определенето на това понятие, тъй като в различните държави членки има различни проблеми. При едни проблемите са при инвестициите, при други проблемите са свързани с това, че селското стопанство става един една странична бизнес дейност на дадено предприятие. Затова трябва да има по-голяма възможност държавите членки да, да дефинират случващото. Сега за показателите за постигане на резултати. Беше а, е, намекнато, че едва ли не по-настоящен показатели няма, т.е. едва ли не няма възможност да се направи реалистична оценка за последиците от ОСП. Не бих могъл да се съглася, съглася с подобно твърдение. Още от преди много години имаме системи за оценка на постигнато на резултати по втория стълб, по, по първия от още по-отдавна. Общата рамка за оценка и наблюдение беше създадена а, преди няколко години за, за оценяване на политиката. Има един проблем, може би, е, именно, че показателите, които се разглеждат, са прекалено многобройни. Така че част от нашите усилия ще бъде да изберем възможно най-добрите, най-реалистичните показатели, без да въвеждаме показатели, за които няма как да се съберат данни за показателите, които прилагаме в момента, винаги има начин да се съберат данни на национално равнище. Сега работим по създаването на каталог от показатели, който да е по-ограничен по брой и който да разчита на съществуващите данни, така че да може да бъде приведен в действие т.е. на данни, които са на разположение, могат да бъдат събирани. Госпожа Сенера Родригес се изказа изключително отрицателно по отношение на ОСП и насочи критиките си към комисията. В отговор мога да кажа само това, че от 2013 година политиката, която прилагаме с държавите членки, беше приета от законодателите и от Европейски парламент и от съвета с големи мнозинства. Така че а, оттам нататък, ако смятаме, че положението е незадоволително, всички ние имаме своята отговорност за това и всички ние имаме отговорност да, реш... да намерим начин да го подобрим. След това за младите селски стопани. Господин Никълсън направи много важни коментари. И в становището темата се засяга. И комисарят не случайно подчертава, че за него това е много важен елемент от бъдещето на ОСП. Въпросът за това как да бъдат привлечени нови селски стопани. В различните държави членки има различни обстоятелства. В... И трудностите, с които се сблъскват младите хора при навлизане в селското стопанство, са по-големи на едни места и по-малки на други. И за това не трябва да се прилага една и съща политика навсякъде, всяка държава членка трябва да може да насочи усилията си към справяне с причините, поради които младите селски стопани не се захващат със селскостопанска дейност. Казваше, че в съобщението не се говори достатъчно за състоянието на пазара, че няма достатъчно економически елементи в това съобщение. Мога да отговоря, че Европейската комисия, и комисарят ясно го каза, е поставил на дневен ред тези въпроси в рамките на Омнибус. Парламентът действаше бързо и доведе до подобрения, например, по отношение на разпоредбите, свързани с конкуренцията. Съобщението на комисията говори за по-фокусирана подкрепа за доходите. И именно това е целта за подобряване на ситуацията с унези, които имат по-големи потребности от останалите в системата за преразпределене на заплащането също е посочено в съобщението и това е един от аспектите, свързани с този контекст. Колкото по-целенасочени са усилията за използване на системите за подкрепа, толкова по-добре. но това не трябва да обезмисля факта, нещо, което също е резултат от политически решения, взети от законодателите, че общата селскостопанска политика е политика, която е ориентирана към пазара. И искаме фермите костопанския отрасъл да бъдат конкурентоспособни. Днес, по време на дискусията, също беше подчертано, че това е политика, насочена и към износ. Има подобрения относно износа на съскостопански стоки от Европейският съюз през последните години. Също създава се стойност на вътрешния пазар, създават се пазари за сълскостопанската продукция, която е с происход от Европа. но а, не трябва да се намалява потенциала на селското стопанство да създава повече стойност. Парламентът а, Съветът е, и комисията обръщат внимание на този въпрос. Това е в центъра на вниманието. Разбира се, трябва да има по-голяма целенасоченост и трябва да се обърне повече внимание на този въпрос. Uh, also, uh, that, uh, by, by few, uh... Някои от е, ораторите казаха, че сегашната ОСП не е модел за хомогенност. И ние многократно сме заявявали, че, например, по стълбия, първия стълб е, има голям набор от е, опции, от които държавите членки могат да избират. Имат повече от 250 най-разнообразни възможности за подкрепа, която могат да се прилагат от държавите членки. Това води, както казаха някои от изказалите се, до ситуация, при която възможността за изкривяване на пазара е реална когато една държава членка прилага политика без да има доброволно подкрепа, свързана с производството, а друга използва в ограничен вид тези възможности. По пограничните зони особено може да има проблеми с конкуренцията. Вие говорите за ситуацията към момента, говорите за статуквото, а не за това, което евентуално ще бъде в бъдеще. Това е всъщност мечта за 28-те държави членки. Това не бива да води до изкривявания аз ви представих модела за постигане на резултати. И това не е проблем на този модел, а на този модел, който прилагаме към момента, тъй като няма достатъчно гъвкавост и субсидиарност. That... Беше посочено също, че хуманното отношение към животните не е достатъчно спомената, но аз се споменах днес в презентацията си, споменава се и в съобщението. Хуманното отношение към животните е част от кръстосаното спазване, което означава, че фермерите, които не спазват определени стандарти, няма да получават пълния размер на подкрепата. Когато говорим за законодателство, свързано с хуманното отношение към животните, това е извън обхвата на ОСП. Това е в правомощията на Генерална дирекция Санте. И това е отправната точка за подобряване на положението. Това, което можем да направим в рамките на ОСП, на практика означава да подкрепим правилата, свързани с кръстосаното спазване, така че те да станат по-лесно приложими, да прилагаме системи за подпомагане по втория стълб, които да позволяват на държавите членки да създават мерки, които са насочени към командно отношение към животните. Това се отнася за политиката и в бъдеще. Тоест, в съобщението не се изоставя този въпрос. Господин Хойзлинг, вие казахте, че оставате с впечатлението, че съобщението ни се базира на констатации, че ние не се справяме и затова прехвърляме нещата на държавите членки. Комисията, Генерална дирекция Агри, е с намален състав и се намеква тук, че ние не можем да се справим. Не, не става дума за това. Не става дума за това, че комисията не се справя, а че политиката от последните години беше непрекъснато критикувана за това, че е доста сложна. Същевременно Намесата на Европейската комисия към това, което се случва на място, беше също обект на много критики. Бяха споменати санкции, финансови корекции. В много случаи те не са свързани с конкретни въпроси на политиката, а по-скоро с изпълнението на някои технически норми на места. Но въпросът, който трябва да се поставим, според мен, е дали губим персонал, или считаме, че сме претоварени с работа. Мога да ви уверя, че прилагането на модела за постигане на резултати ще ни създаде изключително много работа, но трябва да направим разграничение между това, което може да се направи на равнище Европейския съюз и това, което може да се направи в държавите членки. Господин Хойслинг също подчерта че комисията е, посочва, че 80% от площите са обект на екологизация, докато Сметната палата посочва само 5%. Но това не се отнася до въпроса, кои са площите обхванати от екологизацията, а тези 80% са обхванати. В този контекст мога да кажа, че Сметната палата прави друга конститация, а именно, че това, което предлага Европейската комисия по отношение на екологизирането е много по-амбициозно от това, което фигурира в законодателството едно предложение, предложение, което беше относително ясно, беше разводнено от най-различни варианти, от най-различни изключения и сега получаваме оценката на сметната палата, независимо дали палатата е политически мотивирана или не, това са резултатите. Затова в съобщението ни се поставя такъв силен акцент – върху архитектурата, свързана с екологизирането. Ние искаме да имаме система, която според мнозина за сега не е постигнала целите, които са и поставени. Ние се опитваме сега да я опростим. Искам да подчертая отново, че ние включваме основните елементи от екологизирането по един много по- амбициозен начин. Те стават част от условията. И наред с това създаваме основа за втория стълб. Това ще бъде един по-простен вариант. Кръстосното спазване е относително ефикасна система, доста по-обещаваща, отколкото тази, която наблюдаваме към момента. Беше казано нещо, мисля, че беше господин Декастро, който го каза, относно а, стратегическият а, план и дали това може да доведе до съфинансиране по първия стълб. Кофинансирането по първия стълб се мотивира в голяма степен от съображения, свързани с многогодишната финансова рамка. Сигурно сте забелязали, че не се споменава в последното съобщение на комисията, относно МФРМ. Може би това е добра индикация, но няма а, връзка с това дали имаме стратегически план, как ще бъде формулиран той. Това е контекстът, който е нереалистичен. I think, I hope that I... Надявам се, че господин Колумбие намекна, че комисията иска по някакъв начин да се откаже от преките плащания. Съвсем не. В съобщението е пределно ясно, че това съвсем не е в амбициите на комисията и на комисаря в частност – ние считаме, че преките плащания са гръбнакът на подкрепата за доходите, доходите от страна на Европейския съюз и трябва да продължат да играят тази роля. Това, което искаме да постигнем е да имаме една по-целенасочена система, която да отговаря по-добре на потребностите на фермерите в различните ситуации, в които се намират в отделните държави членки и региони. Ролята на законодателя в а, този процес ще бъде такава, каквато законодателят винаги е играл в пълна степен, а именно да вземе решение по основополагащите актове или по традиционен начин, както през 2013 или в случая с а, този модел за постигане на резултати, така както фигурира в а, съобщението. Законодателят е този, който трябва да реши дали тази опция, която се предлага от комисията, е нещо, което е желателно и по какъв начин да се отрази в правен акт. Не виждам каквато и да е разлика с предходни случаи. Законодателят е този, който ще има последната дума и ние очакваме тази дискусия да се проведе. Доста въпроси бяха споменати, като конвергенция. Аз не бих искал да коментирам, тъй като това са въпроси пряко свързани с дискусията по многогодишната финансова рамка. И ще бъдат повдигнати в този контекст в много по-голяма степен. Имаше три въпроса на господин Линц. Първият се че до архитектурата на плана на ОСП. Искам да повторя отново, че конституционните изисквания на държавите членки ще бъдат спазени, което ще изисква включването на регионалния федералният аспект. Те трябва да бъдат включени по подходящ начин в плана. Аз не мога да ви дам 100% отговор как да стане това. Ние работим по този въпрос. Напълно сме наясно, че това е важен въпрос, който трябва да се отчете. Искам също да подчертая, че сме наясно, че тази архитектура трябва да гарантира че няма да има забавене на процедурата и че не трябва да се изчакват най-бавните, а че трябва да се действа оперативно, за да можем да постигаме напредък. Беше поставен а, въпрос дали трябва а, въпроса за екологизирането да бъде включен във втория стълб. Не. Екологизирането трябва да бъде на основното ниво, в условията, което се съдържат в изискванията за хръстосано спазване при сегашния регламент. Беше зададен въпрос и дали първият е, и втория стълб трябва да бъдат обвързани, свързани заедно. Аз мисля, че те и сега са свързани, тъй като са част от една политика, общата селскостопанска политика. Тази политика се състои от първи и втори стълб, но а, трябва да бъде свързана с а, стратегически план, доколкото е възможно това, и по какъв начин а, държавите членки ще определят а, цели, които могат а, да постигнат а, по мерки по първи или по мерки по втория стълб. А, с този екологичен елемент, който споменах, а, в графиката. Това е само един пример, където държавите членки могат да решат да имат някакъв междинен екологичен елемент, например свързан с хранителните съставки или прочие, по първия стълб, или пък въпроси във втория стълб да се включат тези въпроси. Държавите членки са тези, които трябва да вземат решение, което е в духа на субсидиарността. Госпожа Магинес, вие попитахте за основния сценарий. Това зависи от условията, които се поставят. Този слой условия, ако видите графиката, трябва да се съобразява с основния сценарий и да отива над него. Запитахте също дали ще има преки помощи по първия стълб на площ. Не, в съобщението няма нищо, което да отрича това за в бъдеще. Нищо не посочва, че не може да има плащания на хектарна в бъдеще, но всичко трябва да бъде обвързано с екологични изисквания, които да са включени в условията. Казахте, че не трябва да се плаща за нови местообитания, местообитания за тези, които вече съществуват. Това ни връща към въпросът, повдигнат от Сметната палата. И аз отговорих накратко, когато отговарях на въпроса на господин Хойслинг. Въпросът е дали по-високите амбициозните ни ам, екологични изисквания не би създали повече екологични ползи от ОСП, отколкото това, което се прави сега при настоящото статукво. Аз нямам определение за това какво е справедливо, лоялно. Това трябва да се реши от законодателите, разговор с комисията, но мисля, че в обществените дискусии, политическия дебат, въпросът за преките плащания възниква често. Проекто резолюцията за освобождаването отговорност по изпълнение на бюджета изисква от комисията по справедливо разпределение на преките помощи в предложенията, които отправя. Това обикновено се свързва с 80%, 20%, което е свързано с това какъв процент фермери получават съответна подкрепа. Това съотношение 80-20. 20% от фермерите обработват 80% от сълскостопанските площи. И ако се предлага помощ на площ, това ще означава, че 20% от фермерите ще получават 80% от помощта. 75% от подкрепата отива за ферми, които са с площ между 20 и 250 хектара. Тоест към ферми, които са напълно нормални, тип семейни ферми от различни размери. Господин Дес спомена за ситуацията в Бавария, където структурите са по-малки, но има други части на Германия. Има напълно нормални семейни ферми, които са между 150 и 200 хектара. Не трябва да се правят прибързани изводи от това съотношение 20-80. Може би има разумни основания, това е споменато и в съобщението, да се види кои са големите бенефициери, които получават стотици хиляди, дори милиони помощи от ОСП. Както при предишните предложения, ние а, запитваме а, дали не трябва да се приложи принципа а, на економията на мащаба и да се вземе това предвид при осигуряването на тези средства. Важен въпрос беше поставен и за прехода. Тук трябва да се прави разграничение между две ситуации. Някои от изказалите се казаха, че може би времето няма да е достатъчно преди да се избере следващия състав на Европейския парламент, да приключат преговорите относно предложенията, свързани с бъдещето на ОСП. и така преговорите ще продължат. Ние не можем да кажем точно до кога и това може да доведе до ситуация, при която няма да можем да приложим новата политика от 2021 година, което ще изисква някакви преходни мерки. Тоест ще се окажем същото положение, както при предходната реформа, когато имаше предложение за преходен регламент. Разбира се, ние сме готови да направим нужните предложения в случай, че възникне подавна ситуация. Но има и друга ситуация, ако всичко върви по график, но въпросът а, а, опира до това колко време ще е необходимо, за да се приложат решения в случай, че се приеме новият модел за постигане на резултати. Мисля, че и тогава ще ни е необходимо да имаме достатъчно дълъг преходен период, за да може на всички е, равнища да се приложи тази нова рамка, което означава дълъг период за държавите членки, за разплащателните агенции, за фермерите, за да могат те да се ориентират, да разберат за какво става дума при новата система, както и за комисията да има повече време. За нас също това е важно, въпреки че ние не сме в чалните редици на този дебат, ние също трябва да се организираме, за да могат да се подобрят националните планове и това не може да стане от днес за утре. Надявам се, че с така покрих всички въпроси. Ако не съм отговорил на някой, искам да се извиня, но съм убеден, че ще имаме и други възможности да обсъждаме тези въпроси. Е, Складенец питания zależało nam przede wszystkim na postawieniu problemu, abyście Państwo звучи. Всъщност е, засегнахме е, много проблеми и теми. Е, хубаво беше, че ги поставихме на вниманието си взаимно, така че това ни дава, това ни дава допълнително храна за размисъл. Много съм благодарен за всичко това. Ако имаме допълнителни въпроси, ще се свържем с съответните експерти и гражданите. Но разбира се, можем да се обръщаме и към комисията, пък и към нашия докладчик. Сега работим с добри темпове по въпроса. Благодаря на комисията за това, че много активно, паралелно работят, за да печелим, за да печелим време, така че да можем да е, стигнем до съгласие по много от въпросите преди изборите и е, тогава да има време е, комисията да се е, свържва, е, да работи с държавите членки и да обсъжда с тях отделните подробности. Няма да е лесно, няма да е просто, но и живота, въобще животът е сложен. Сега да дам думата на господин Дорфман. Имате я. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко в заключение искам да благодаря на всички. Наистина много интересен и изчерпателен беше този дебат е, по съдържанието на доклада, по същество. На 12 март в е, Страсбург ще представя доклада и отново ще проведем е, по него един доклад по същество. Искам да помоля колеги, колегите да прочитат внимателно проекто текста и да се опитат следващите седмици да изработят е, предложения за изменения съвсем конструктивно. Аз съм на ваше разположение, моето бюро и сътрудници също. Някъде се опитаме да се вместим в е, е, времевите рамки, в, да спазим срока да, да можем да представим своевременно становището на парламента, на комисията да изчистим и е, въпроси, по които има различия, така че да излезе парламента с една ясна е, позиция за да може по-лесно това, което се е, разпише, след това да се прилага. Благодаря най-сърдечно, благодаря и на е, комисията за изчерпателните отговори и презентация на проблема. Отново благодаря ви най-сърдечно. Благодаря на вашите сътрудници. Е, благодаря и на комисията. Не искам да ограничавам дискусията. Е, всеки е, трябва да си представи, е, да, да има възможност да сподели мнението си, но разбира се, времето винаги ни притиска. А, сега да минем на последната точка. Един е, е, план за действие, единен план за действие за борба с антимикробната резистентност. Става дума за използването на препарати и средства, които допринасят за създаване на изграждане на такава антимикробна резистентност. Докладчикът госпожа Агилера Сега става дума за неудачно, неподходящо използване на хранителни на, на лекарствени препарати, които при свързването им с съответните храни имат такъв негативен ефект. Комисарият е, отговарящ за тези въпроси, представя нов план за действие, е, представи го през ноември в Страсбург. Съгласни сме да се, справя, да се спазват известни правила, например 15.3. Госпожа Кари, е, Каренбах, е, Карин, Каренбах е докладчик. Е, тя е, ще се постарае да е, Е, осигури е, предложение за изменение от страна на комисията Агри. Кар... Карти е нашата докладчица. Ето защо от името на нашата комисия. Затова казах, че госпожа Каденбах от Енви е, е докладчицата за Енви е, ние работим с тях, разбира се, в тяхто взаимодействие. Сега ще дам думата на Мат Карпи. Благодаря. Е, признава се, че това в момента е едно от най-големите опасности за човешкото здраве. Е, колкото и да е странно, през феврари миналата година е, Световната здравна организация е, докладва, че е, ново поколение от антибиотици води до... че хората пострадали и засегнати от тази резистентност възникват на 10 милиона годишно, възлизат на 10 милиона годишно. Това има негативен ефект не само върху човешкото здраве, но и върху економиката. Е, става дума за лечение на болести, е, за хуманната и е, ветеринарната медицина по еднакво се отнасят използването на антибиотици в, срещу, ам, срещу а, заболявания по животните а, води до подобна резистентност. А, и тук, от тук и е връзката между човешкото и здравето на животните. Използването на антибиотици по фермите е, е факт. Е, хората с Потърпевшите обикновено се стараят да е, е, гарантират, да си осигурят минимални ни разпоредби. Е, е, ясно е от това, което говорихме тези сутрин, че трябва да се сведат до минимум бюрократичните изисквания, но ако е, нямаме достъп до е, лекарства, които е, защитават е, нашето здраве, е, разходите за е, економиката са огромни. Само едно е, един антибиотик от ново поколение е разработен междувременно. Комисията е, е инвестирала милион и 300 хиляди е, в е, последните години. Трябва да се търсят други начини. Други страни, като Нова Зеландия, са създали нов подход в ветеринарната, в ветеринарната област. Наистина на европейско равнище трябва да последваме техния пример. Целта е не просто да обвиняваме фермерите за проблемите. Е, проблемите, свързани с тази резистентност, са, е, са много. Е, причинени са от прекомерно използване на антибиотици в последните години. Трябва да се търси законодателни решения, програми за обучение, сред, на фермерите. Обмен на мнение трябва да се отрази този проблем и в търговските споразумения с трети страни. И се надявам от тази комисия да излезем с добро предложение, което да бъде приемливо и за членовете на комисията ЕНВИ. Крайният срок за изменение е 28 февруари. Благодаря. Dziękuję. Najpierw e, zastępcy sprawozdawcy, pani po... Сега първо докладчи е, докладчицата доклад, госпожа Магенис първо. Е, благодаря. Съгласна съм с това досие. Много важно е да има съгласие по него, тъй като е много важен човешкото здраве е безценно. По първи параграф мисля, че е добре да се познае, че това е въпрос, който се отнася не само до добитъка и използването на антибиотици там, но и че това се отразява на човешкото здраве. Параграф 2 приветствам е, призва на докладчика към комисия държавите членки да имат планове за действие такива действия трябва да се предприемат и на регионално и местно равнище, за да постигнем целите. Значи трябва ни и координация в държавите членки между е, Министерството на земеделие и е, е, здравеопазване. Три вече имаме законодателство, което е, решава тези въпроси, например за медикаметозите в оражи, прието 16-та година но аз е, се, мен ме спущава нещо. Когато се каже, че е нужно повече законодателство, е, това ме притеснява след като е, не се изпълнява съществуващо законодателство. Това трябва да е основното послание в нас в тази комисия. Нека да прилагаме на практика това, което имаме на хартия и да видим резултатите. По въпроса за научните изследвания от изключително значение. Това трябва ни и за хората, и за добитъка колко струват тези изследвания и дали е, фирмите са готови да платят това. Е, съгласни сме, че превенцията е по профилактиката е по-добра от е, е, терапията. Е, аз е, бих се притеснила, ако държава членка е, каже, че ще трябва да елиминираме, да, да спрем е, използването на антибиотици. Е, е, абсолютно съм несъгласна, защото болните животни трябва да бъдат е, лекувани. Антибиотиците са неизбежни. Е, здравето на животните също ме смущава. Там, където се злоупотребява с антибиотици, има отново имаме законодателство за целта. Единствено държавите членки трябва да го прилагат и да контролират и да следят, за да се изкорени злоупотребата с антибиотици. И накрая, един подход към здраве, здравето, общ подход. Трябва едно по-ясно осъзнаване на проблема. Хората трябва да разбират и връзката между здравето на хората и здравето на животните. Така че очаквам с интерес дискусиите. Благодаря. До Сантос. Благодаря, господин председател. Поздравявам Мат Карта и за проекта становището и за представенето му преди малко. Антимикробната резистентност наистина е една от е, най-сериозните предизвикателства в момента глобална заплаха. Трябва да се борим е, с заболяванията, без да подкопаваме е, ефективността, ефикасността на профилактиката. Важно е да запазим способността да е, лекуваме болести, дали при хора или животни. Този план за действие има тристранен характер. Е, човешко здраве, е, животин, здраве по животните и на животните и околна среда. Становището на Маккарти е задълбочено, пълно, и е, засяга е, най-актуалните елементи на този проблем, свързан с е, селското стопанство. Отговорността на държавите членки при изпълнение на националния план за действие заслужава внимание. Трябва да има съответните стимули, за да могат всички да изпълняват е, необходимите разпоредби. Трябва да има е, да се заложат измерими цели, които е, ни дават възможност да преценим ефикасността на методите, които използваме. Е, международно сътрудничество е нужно не само между държавите членки, но между ЕС и трети страни, както и регионални организации. Това е единствения начин да работим ефективно, да се справим ефективно с е, антимикробната резистентност. Сътрудничеството се отнася и до научно и развойна работа. Аз ще внеса е, току-що казаното е, в, като формата на изменение. Надявам се, че колегите ще ги приемат. Благодаря, господин председател. Благодаря за доброто предложение на докладчика. Да цитирам от едно съобщение за печат от Еврейската комисия че 25 е, 000 пациенти е, умират е, годишно в Европа поради многорезистентност на, на, на, на зарази ако не вземем бързо мерки до 2015, тази, е, е, този проблем да, да надмине е, по интензитет проблема с рака колкото до връзката с нашата съсланска политика, разследвания показват, че екологични предприятия 13% е, е, от тях са, е, са довели до, до такива много резистентни бацили, докато при нормалните в 50% от случаите това е така. 70% от всички предприятия в много страни, в 70% са намерени такива устойчиви бацили. Агера. Първо, извинявам се от името на колегата ми Карен Каренбах, която трябваше да напусне. Аз се замествам и е, поздравявам е, господин Карти по, за неговото становище. Той е, е така добра основа, върху която да стъпим в този нататъчната си работа. Искам да се спра на няколко въпроса от становището. Съгласен съм с госпожа Магинес. Необходимостта от законодателни решения. трябват ни е, национални планове, по-добра координация и проследяване. Мисля, че тези законодателни предложения вече са е, готови, се готвят и за хуманни, и за ветеринарни е, медикаменти. Ние е, е, сега имаме нашата позиция, но навлизаме в тристранни срещи, преговори с, с съвета. Макар, че имаме регламент по е, лекарствените препарати, и начина по който те се използват. Съгласна съм, че трябва да е, задълбочим научните изследвания. Без е, е, тях не може да се справи с проблема. Макар, че е, е, това ста, се върши, но не е достатъчно. Трябва да работим повече. Трябва земеделското стопанство да е по-устойчиво, като не губим и от конкурентоспособността си устойчивостта е важна, но не трябва да е за сметка на конкурентоспособността, защото ако фермерите не са конкурентоспособни, няма да оцелеят. И накрая определението в параграф 8. Трябва да говорим за промяна в нашата култура, да се използват по-малко антибиотици за животни, но Трябва да призовем, да отправим апел към обществото като цяло да ограничи използването на антибиотици, е, определено използването им в фермите. Значи, както казах, устойчивост, но не за сметка за е, конкуренцията. Господин Агнио, благодаря наистина. Проблемът е изключително важен. Всички познаваме хора, които а, нямаше да се живи, нямаше да се седнат, ако не бяха антибиотиците. И ако тези бацили а, станат резистентни, а, тези хора просто а, ще умрат. Така че много важно е да а, работим по този проблем. Да ви кажа каква е моята гледна точка като производител на птиче месо и яйца ние отглеждаме свободно птици. Всички казват, окей, това е чудесно, близко до природата и така нататък. Но да ви кажа на какъв проблем се натъкваме ние. Открихме, че има замърсяване е, в водопроводите ни, в нашата питейна вода и много дълго а, трябваше да се проучва, докато се е, на, открие източника, какво, по какъв начин стигаше тези, това замърсяване до водата. Значи какво става? Пускаме сутринта а, е, птиците и те отиват е, е, в най-мръсната локва, която им попадне на пътя. Там те се, се прихващат различни е, бацили е, и наистина за 6 месеца стават отвратителни като птици. И е, ние казваме на ветеринарите, не можем ли да, да, да запазим, да държим затворени птиците до обяд поне, да им да даваме кли, е, чиста вода и най след това да ги пускаме е, навън. Не може е, тези свободно е, Е, това отглеждане открито 100% е, е, има този ефект. Е, сега казват, решението е такова, антибиотик, антибиотик е, и смъртността веднага е, пада, но аз, е, ако мога да го направя, е, 50 хиляди е, е, лири е, в годината ми струва да закупя птиците и ако трябва от, е, върху всичко това да плащам и за антибиотици, не мога да поема такива разходи. Какво трябва да направя? Сега, господин Карти, хубаво е, че поставя въпроса, но е, говори за разгонателство. Ако има закон, който казва, господин Агнио, вие не трябва да използвате антибиотици, аз просто фалирам, аз напускам. Така че е, по-добре е да има морков вместо пръчка вместо тези плащания за, за, по стълб едно, които отиват в ръцете, в джобовете на твоите приятели там, да има един фонд ако някой реши, е, той е фермера, да има право да реши, ще използва антибиотици или не, е, защото е, все по здравето се влушава повсеместно. Значи, по този начин какво се получава? Из, из, избиваш птиците си и получаваш пари за това. Ние ако е, без антибиотици не можем да подкрепяме е, супермаркетите. Какво ще кажете за за отглеждането на животни. Има разлика между толерантност и резистентност. Има много птици, които са доста толерантни. Имаме геномодифицирани технологии. Можем да вземем гени от тези диви птици и да ги инжектираме на наши птици, по този начин, на домашни птици, по този начин да, решим проблема Да, всъщност ние не спазихте. Говорихте за толерантност, но говорихте твърде дълго. Ще бъде съвсем накратък. Благодаря много. Трябва да имаме. Да зададем въпроса как точно се действа в различните стопанства с приложението на медицински продукти и медикализирани фуражи. Отговорът на стопаните, с които аз разговарях, беше, че те ги използват твърде малко, защото всъщност успяват да създадат достатъчно добри стандартни за живот на животните. И ам, това ги предпазва от доста заболявания. Аз бях а, на, едно, на една такава ферма, свинеферма, където условията за живот на свинете бяха отлични. По-добри, отколкото на някои хора дори. Трябва да се създадат стимули за прилагане на такива мерки за командно отношение към животните, които да намалят използването на антибиотици. Има други селски стопани, които ако имат е, дадено болно животно, те просто го извеждат от стадото, защото лечението му е твърде скъпо. Така може да се намали потреблението на антибиотици. Благодаря. Бъдете възможно най-кратки, моля, господин Фланеган. Благодаря много, както казаха преждеговорившите от, раз... от оратори. Много е обезпокояващ този проблем. Откритието на антибиотиците е едно от най-важните открития за човечеството. виждате какво става и тази зима. В училището на моите деца учителите казват, че не са е, имали година, в която толкова много ученици да пропускат училище за, за, поради болест, е, защото се лекуват с един антибиотик, после с друг, после с трети, докато най-сетне се намери някой, който действа. Сълските стопани искат да произвеждат чиста храна, качествена храна, но също времено трябва да могат да са конкурентно способни, трябва да могат да е, си печелят хляба. И, и за това ако се борим против използването на антибиотици, това ще струва нещо. Един от големите проблеми на Брекзит, е свързани с казаното от господин Никълсън и от господин Агни, които имат опит и е, по някой път правят неверни изказвания, според мен, но въпреки това е много полезно да бъдат чути. Има, има възможност да се произвеждат яйца без антибиотици и да са безопасни, да са екологични. И знам, че но, но това струва повече, отколкото производството на другите яйца. И е, знам е, много родители, които биха ги избрали, ако не струваха с толкова много повече. Така че трябва да имаме предвид, че е, каквито и мерки да предприемаме, не трябва те да са за сметка на хората, които произвеждат храна. Господин Хауслинг. Е, е, Благодаря за доклада сега сме по е, медикаментите за е, ветеринарните лекарства. Сега водим е, втора тристранна среща. Трябва да се както каза колегата Томас Валт, има значителни разлики. Трябва да е, да гледаме крити, критично и на е, е, използването на резерви. Сега има е, някои, които казват, можем да не ги използваме, обаче веднага изниква аргумента какво ще стане с конкурентоспособността ни. Е, става дума за антибиотиците. Е, сега е, в. Е, не можем да, да поставяме на кантар е, е, здравето на хората и е, използването на интересите на производителите на месо. Е, не можем да пренебрегваме проблеми, свързани с е, човешкото здраве, хуманното здраве. Други въпроси, според мен, е, трябва да се дочистят. Едното е темата метафилакс при антибиотици. Това е това е а, заболяване при едно животно, след това при, от 100, при 99, а, щом се констатира такова заболяване, 99, 9, а, още 99 биват а, иммунизирани или инжектирани с антибиотик, за да се а, е, а, е, предотврати а, е, разпространяване на болестта. Това са няколко въпроса, на които трябва допълнително да се спрем, защото всъщност е, ние сме единствените в Европа, които е, обръщат внимание на този проблем и е, така поставят политическо ударение върху него. Не искам да повтарям нищо. Господин Егнио каза най-важното, а именно много хора вече не биха били, е, нямаше да се живи, ако нямаше антибиотици. Е, и е, това е решаващото. Ако трябва да се борим с многоустойчиви бацили, не можем да се откажем от антибиотиците закрилата на хората и човешкото здраве трябва да е по-важно, трябва да го поставяме над интереса на науката и, ако щете, и на животните защото ако следваме тази линия, след няколко години може да няма въобще антибиотици, а това е недопустимо. Важно е, aby то upovszechniać для opinii и также для децидентов. Важно е, да, и да намерим начин да разпространим тази информация сред всички. Господин Дес. Благодаря на докладчика. Тази тема трябва да разглеждаме по същество много е важна, но трябва да е, видим какви са и фактите. Имаме много стриктни предписания в Германия за е, използване на антибиотици в, е, е при е, животните. Е, от 0,11 до 0,15 е спаднал използването, е, процента е спаднал използването на антибиотици в резултат на тези стрикни разпоредби. Е, нашата министърка на, по екология по нейно време се установи, че госпожа Кюнер става дума, че много, многоустойчивите е, бацили в е, болниците е, причиняват, е, идват е, предимно от селското стопанство. Дори има проучвания, които твърдят, че това е 100%. Да кажем от свинефермите или това са наистина положителни тенденции, е, да кажем, е, в е, млекопроизводството ние вземаме антибиотична проба за, от млякото, произведено във всяка ферма в Германия, във всяка. и много стриктно следим. Същото се отнася и до е, производството на биогаз. Е, мисля, че е, фактите и е, цифрите е, ни казват достатъчно в това отношение. Комисията. Much, uh... Благодаря много, господин председател. Искам да подчертая, че Европейската комисия приветства факта, че за Европейския е, парламент темата е също толкова важна, колкото важна и за нас. Тя е приоритетна за нас от средата миналата година. и ще направим а, така, че действията, свързани с избягването на прекомерната потреба на антибиотици, да бъдат а, разглеждани като а, едни от най-приоритетните. Във връзка с проведената дискусия, както знаете, тристранните диалози вече започнаха за А, медицинските фуражи и е, ветеринарната помощ. Е, въпросът за забраната за превентивна употреба на антибиотици е, вече се обсъжда, е, както и дефиниция на вече споменатата метафилактика – ще има и, има и обсъждане на затягане на изискванията за, за, за рекламирането на антибиотици. На второ място, що се отнася до селските стопани и подкрепата за, за тях, по общата сълскостопанска политика и политиката за развитие на селските райони съществуват различни типове подкрепа. Един, един от тези типове подкрепа е инвестиционна подкрепа, която може да се прилага, когато даден селски стопанин иска да изгради е, е, допълнителни постройки на своята ферма, за да постигне по-голяма сигурност по отношение на болестите. Предвиждат се също и консултационни услуги от страна на държавите членки за селските стопанства. Нещо, което може да доведе до по-голямо познаване на правилата във фермите и познаване на проблема най-вече. В световен план комисията защитава своята позиция по темата и в международен план – и се опитваме да възведем а, съответните разпоредби в международните кодекси, занимаващи се с темата. И обръщаме внимание на темата и когато преговаряме с търговските си партньори и ще продължим да мислим по възможности за, на, за забраняване на е, рекламирането на антибиотици на едро. Благодаря на тази парламентарна комисия за е, приноса и ще продължим да работим заедно за да се противопоставим на нарастването на резистентността на антимикробни препарати. Again, Chair, for... Благодаря много, господин председател. Благодаря за направените коментари. Разговарях веднъж с а, своя личен лекар преди няколко години и той ми каза всички искат да е, всички искат останалите да не ползват антибиотици, но когато дойдат при мен, искат на тях специално да им предпиша антибиотици. Е, нещата стоят така. Трябва да намалим използването на антибиотици навсякъде, във всички области. Това становище не призовава за забрана на антибиотиците. Нищо подобно. Напротив, даваме си сметка за значението на антибиотиците, включително и за благосъстоянието на животните и знаем, че селските стопани ще продължат да използват антибиотици при определени ситуации. Просто целта е да се намалят по брой мащаб тези ситуации, колкото се може повече. В точка трета – това, кое, е, е, което се обсъжда там, са медикаментозните фуражи. Аз съм докладчик всяка. Три странните диалози продължават. В точка трета искаме да подчертаем ангажимента на нашата парламентарна комисия да се разпространят възможно най-добрите практики – и да се е, взема предвид позицията на селското стопанство в е, рамките на общия подход единно здраве. Не, не трябва да предоставяме подкрепа за селските стопани, е, а не само санкции. Трябва да защитаваме и човешките същества и животните от е, тежките последици от прекомерната употреба на антибиотици. Работя с докладчиците в сянка и с всички, които предлагат изменения и правя всичко възможно нашата парламентарна комисия да излезе със становище, което има възможно най-широка политическа подкрепа от всички е, колеги в комисията, за да може в последствие становището да бъде включено и в доклада на комисията ЕНВИ. Темата е изключително важна. Това е една от най-важните теми на нашето време. И нашата парламентарна комисия може да изиграе положителна роля. Благодаря ви отново, господин председател. Mm-hmm. Да, имаме нужда от повече информация, от по-добро познаване на проблема. И това въжи и за селските стопани, и за производителите на храни, но също така и по-нататък, отвъд това. трябва да говорим за производството, трябва да говорим за храните, трябва да говорим за здравето. Измененията се подават до 6 за 28 феврари, 6 часа след обед. Благодаря много на докладчика, благодаря на е, всички, които участваха. Сега преминаваме към одобрението на препоръките на координаторите. Получих ли сте ги по имейл и на хартия. Не виждам някой да желая да вземе думата по тази тема, така че с това приключваме работата си. Днес е, интензивна беше тази седмица. Занимахме се с доста е, стратегически важни въпроси. Говорихме за здравеопазването, за екологичните мерки, за многогодишната финансова рамка. Благодаря ви много за